Председателят. Пленарната сесия продължава. Първо добър ден. Ще ви обявя резултатите от второто гласуване. Както и до сега резултатите ще бъдат показани на екраните, ще бъдат налични и в разпечатка, както и на уебсайта ни. Няма да изчитам отделните резултати. Втора серия от изменения по предложенията за резолюции за протестните демонстрации след смъртта на Джордж Флойд точка от преамбюла К, първоначален текст. Всички изменения са прияти. Изменение 3 прието. Изменение 16 отхвърлено. Изменение 4, 43 прияти, Изменение 58 отхвърлено. Точка от преамбюла Т, първоначален текст в две части. Не трябваше да ми звъни телефонът. В две части. И двете части се приемат. След точка от преамбюла Т, изменение 9 отхвърлено, изменение 59 прието, точка от преамбюла У латинско първоначален текст отпада, първоначално бе в две части, изменение 60 отхвърлено, изменение 17 отхвърлено, 34 отхвърлено, 5 отхвърлено, 18 отхвърлено, Изменение 19 също е отхвърлено. Законът за национална сигурност на Китай за Хонг-Конг и необходимостта да се защитава максимална автономност на Хонг-Конг. Точка първа, първоначален текст прият, изменение 8 отхвърлено, 9 отхвърлено, 10 отхвърлено, 11 отхвърлено, 12 отхвърлено. Точка 6 първоначален текст и трите части се приемат. Изменение 6 Отхвърлено изменение 13. Отхвърлено. Точка 12. Първоначален текст прият. Точка 13. Първоначален текст прият. Точка 15. Първоначален текст прият. Точка 22. Първоначален текст и двете части се приемат. Изменение 1. Отхвърлено. 2. Отхвърлено. 3. Отхвърлено. 4. Отхвърлено. 5. Отхвърлено. 7. Също е отхвърлено източното партньорство в навечерието на срещата на върха през юни 2020, изменение 1 до 9, отхвърлени, точка 1, точка В, латинско първоначален текст, прието. Текстът за положението в шенгенското пространство в рамките на пандемията от COVID-19. Изменения 1 до 3, 5 до 6 и 10 до 11 са отхвърлени. Изменение 7 отхвърлено, Първоначалният текст на точка 7 се приема и в двете части. Изменение 8 отхвърлено, 9 отхвърлено. Първоначалният текст на точка 13 прият и в двете части. Първоначален текст на точка 15 прият и в двете части. Точка 16 първоначален текст приета Точка 17 първоначален текст приета. Точка от преамбюла Б първоначален текст и двете части се приемат. Точка от преамбюла е приета. Точка изменение 4, извинете, отхвърлено. Текстът за защитата за трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19. Изменения 3, 6 и 10 отхвърлени, изменение 14 отхвърлено, 12 прието, 15 отхвърлено, 16 отхвърлено, точка 4 първоначален текст приета, изменения 4 и 7 отхвърлени, 14 точка първоначален текст приета, изменение 13 отхвърлено, 8 прието, Първоначалният текст на точка 19 отпада и в двете части. Точка 20 първоначален текст приета. Точка 23, изменение 1, първа част приета, втора част отхвърлена. Изменение 11 прието, идентични изменения 2, 5 и 9 приети. Точка от преамбюла О, първоначален текст приета. Точка от преамбюла П, първоначален текст приета. Това са резултатите от второто гласуване. Сега пристъпваме към третото гласуване. Можете да гласувате от сега до 19 часа. Може да гласувате по същата процедура, която се използваше и при предходните гласувания. Обявявам третото гласуване за открито. Можете да гласувате до 19 часа. Резултатите от третото гласуване ще бъдат обявени от тук в 21.30 часа. Закривам заседанието.